Okay, I think we should get started. Welcome everybody. We have a, a full agenda. И така, колеги, да започнем. Имаме много пълен дневен ред, много натоварен. Нека да започнем с приемането на дневния ред. Ако няма коментари, той ще въжи за приета. Няма. Съобщение на председателя. Заседанието ни се предава по интернет. Превод има на 22 езика. От 17 октомври имаме протоколи от заседанието. Нямаме други. Нямам други съобщения. Преминаваме към а, одобрение на протоколите от заседанието от 17 октомври. Ако има възражения, моля, предайте ги. Ако не, протоколите ще въжат за приети. И така преминаваме към трета точка, е, към четвърта точка е изложение относно енергийната общност и текущото преразглеждане на договора за създаване на енергийната общност. Ще чуем презентация от Паула Пино. Енергийната общност има за цел да създаде енергиен интегриран пазар. Организацията е основана през октомври 2005 година в Атина и е в сила от юли 2006 година. Целта е да се, създ... да се разширят принципите на вътрешния енергиен пазар на юг и на изток в Европа, така че да се обхване и региона на Черно море. И така, госпожо Пиньо, имате думата за 10-минутна презентация. Добре дошли, заповядайте. Добро утро, уважаеми депутати, за мен е удоволствие да бъда тук и да говоря за енергийната общност пред вас. Това е първата ни дискусия през този мандат с Европейския парламент. Както каза господин Петърсен, енергийната общност включва Европейския съюз, държавите членки и девет държави не членки на Европейския съюз Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Косово, Черна гора и Сърбия. И още три три страни Грузия, Молдова и Украина, страни от източното партньорство. Основната правната база е договора, който създава енергийната общност. Енергийната общност е един от основните ни инструменти за провеждане на енергийната политика. Основната цел е да се създадат нормативната база за, една, за един интегриран енергиен пазар енерги, от регионално погледнато в рамките в, на сътрудничеството на на Европейския съюз и съседите му и вътре в Европейския съюз, защото енергията не спира на границите на Европейския съюз. Важно е да има обмен. С подписването на договора за енергийната общност, страните подписали го се задължават да прилагат основното законодателство в областта на енергетиката в определени срокове. Има определени процедури за разрешаване на спорове. Енергийната общност в този смисъл е катализатор за развитието на енергийната политика в региона, като вероятно ще има и положителни резултати и влияния в други области на политиката. Целта е да се привлекат инвестиции, да се увеличи сигурността на доставката, да има разнообразие на доставките, да се укрепи развитието на възобновяемата енергия и да се развие конкурентоспособността на регионално равнище и да се използва економиката на мащаба. Основното, основният орган е Министерския съвет. Той се събира веднъж на година и се състои от всички страни, които са подписали договора. В момента съвета се председателства от Молдова. На 13 декември в Кишинев ще се събере Министерския съвет. Освен това има и група на високо равнище, тя е постоянна, която, подкр... под... която организира срещите на Министерския съвет. Има изпълнителен комитет и има борт, който е независим, борт на регулаторите и работи в обхвата на АКЕР, Европейската агенция на енергийните регулатори. Основната цел е да се укрепи парламентарното измерение на енергийната общност. Има парламентарен пленум. Той се събира два пъти на година и заседанията се ръководят от председателството на Министерския съвет. Следващото заседание е за 12 декември тази година. Този парламентарен пленум включва двама представителя от всяка страна и представители на Европейския парламент. Пленума изразява становища по всички въпроси, които засягат обхвата на договора. Тук се имат предвид резолюции и други документи, като тук не се включват разрешаването на споровете. И така, това е общия контекст, в който се движим. Що се отнася до основните въпроси, които ни занимават в момента в енергийната общност, аз ще се спра на два въпроса. От една страна реформата на, енер... на договора за енергийната общност и измененията към тази реформа и работата по е, по целите за климата до 2030 година. Сега по първата тема. Наистина има реформа на договора. Целта тук е да се направи енергийна точност по-ефективна и по-добре адаптирана към непрекъснато променящия се свят, в който живеем. Дискусията по измененията на договора започнаха през 2016 година и това се случи вследствие на доклада за реформата на договора през 2013 година. Докладчикът беше професор Бозек Той беше ръководител на групата на високо равнище. През 2018 година съветът прие мандати за преговори, що се отнася до измененията на договора за енергийната общност. Основните елементи на реформата и на преговорите са по-силна препратка към климатичната политика, ангажиментите и Парижкото споразумение, укрепване на правоприлагащия механизъм има се предвид системата на наказания и санкции, ако не се спазва договора и прозрачност по отношение на държавните субсидии, както и по-нататъчна интеграция на енергийните пазари чрез система на еднакви права и задължения между Европейския съюз и останалите страни, т.е. има се предвид тук механизма на реципрочност. Цялата реформа, която се случва, бе започната от вас, това казвам в момента, а именно преди 7 години, благодарение на вашия доклад. И всъщност аз това, което правя сега е да опиша последиците от вашия, проистекли от вашия доклад. И сега къде сме в тези преговори? преговорите по реформата на договора. Комисията работи в посока на приключване на преговорите с оглед на предстоящото заседание на съвета през декември тази година. Имаме текста ще бъде представен в Молдова. Трябва да има одобрение от съвета и от Европейския парламент. <clears throat> След като текста бъде прият от съвета, но едва след, тога, след това текста ще въжи за прият и така и тре ще бъде уведомен, ако ние успеем да завършим работата по текста през декември. Така че очакваме бъдещи дискусии по този въпрос и надявам се в средата на 2020 година ще бъде гласуван одобрения текст. Очаква се съвета да гласува с единство. Всъщност това е изискването. Работим върху създаването, върху уточняването на целите за климата през, до 2030 година. Трябва да се укрепи политиката за възобновяемата енергия, газовите емисии и енергийната ефективност. Целта е да се зададат основни показатели за 2030 година. В контекста на тази логика, миналата година бяха представени препоръки за развитието на плановете на енергийната общност. Вие ги познавате, защото практиката е позната от Европейския съюз, от работата на Европейския съюз. Ние започнахме всъщност с едни насоки за интегрирани планове. Националните енергийни планове трябва да покриват периода от 2021 до 2030 година и залагат начина за постигане на целите 2030 година. В тези планове са заложени основните показатели. Целта е да се осигури съотносимост и съпоставимо с основните политики на Европейския съюз до 2050 година. Проектоплановете трябва да бъдат предадени на секретарията до март 2020 година. След това секретарията ще излезе със становище по тези проектопланове, т.е. нещо подобно на това, което прави комисията по отношение на проектоплановете от държавите членки. И така, Секретарията дава обратна връзка, след което плановете се преработват и се предават отново до края на 2020 година. Изработени са насоки за целите до 2030 година. В унисон с тези планове те трябва да отговарят на европейските цели за 2030 година. Те трябва да отразяват амбициите на страните и да вземат предвид съответните социално-економически различия, техническото развитие и климатичните промени. Те трябва да бъдат изразени в цели за всички подписали договора страни и да има индивидуални цели. И тук имаме различни подходи, защото, както знаете, за Европейския съюз имаме цели за възобновяемата енергия, енергийна ефективност, и енергийна ефективност. Тук имаме обвързващи цели само на европейско равнище. Освен това, трябва да се даде да се включат и целите за 2030 година в правната база за енергийната общност чрез приемането на директивата за възобновяеми източници и за енергийната ефективност, когато те бъдат прияти в Европейския съюз. Освен това, ние приключихме и нашия подход за целите 2030 година в енергийната общност на базата на, нов, на ново моделиране. Това беше едно проучване, което предложи цели за след 2021 година. Целта е да се подпомогне поставянето на целите след 2021 година. Искаме да предоставим това предложение на Министерския съвет за приемането на пътна карта за енергийната общност, която да е дългосрочна пътна карта, да се простира времевия хоризонт до 2050 година. И комисията би трябвало също да може да одобри тази дългосрочна цел до края на тази година. И това е в общи линии една кратка, едно кратко представяне на нашата работа. Представих ви основните въпроси, с които се занимаваме в енергийната общност, а сега с удоволствие съм на разположение на евентуални въпроси. Thank you so much, Ms. Pino. Thank you for your very... Благодаря ви много, госпожа Пиньо. Много интересни уводни думи. Сега ще чуем колегите, които искат да се включат. Господин Бузък е докладчик, госпожа Карвайлю също е заявила желание да се изкаже от името на НП. Заповядайте, госпожо Карвалио. Благодаря ви много, госпожо Пала Пиня. Много ми е приятно да ви видя тук. Много е важно модернизацията на енергийната общност действително да се проведе и да се въведат принципите от Париж и конкретни цели, включително и обвързващи страните съседки. Важно е и силното прилагане на мерките и е важно да има реципрочност. Така че съм напълно съгласна с така заложените цели. Имам два въпроса. Това е много важно упражнение по изграждане на капацитета. Какви са постигнатите резултати в напредъка в областта на енергийната политика и борбата срещу промените в климата в тези страни в резултат на тези преговори? А след това, в климатичните преговори е, тези страни са е, част от различен блок, не, не са с Европейския съюз. Смятате ли, че при тези нови реформи могат да се създадат по-добри връзки с Европейския съюз е, на тези страни по отношение на преговорите за климата, е, защото това би ни помогнало много, би ни дало е, по-голяма критична маса. В крайна сметка, Винаги има договаряне между европейските държави членки. Говорим с един общ глас и бихме могли и с тези страни да се договорим, тъй като имаме същите амбиции като тях и можем да договорим и общи цели. И така можем всички да говорим с един общ глас в преговорите за климата. Благодаря. Благодаря, госпожо Карвалио. От социалистите и демократите иска ли някой да се изкаже? Ако не, обнови Европа. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря много за това, че тази точка беше включена в дневния ред. Всички знаем какви са целите на енергийната общност. Целта е да има а, сигурни доставки на енергия, които да са достъпни за всички, които да отговарят на европейските норми. Но не трябва да забравяме, че енергетиката е важна и за промишлеността, и за населението. И като казвам, че енергията е важна за промишлеността, ще се спра на въпроса за конкуренцията, тъй като цената на енергията е основен елемент, който формира цената на крайните продукти. Що се отнася до зелените енергии и споразумението от Париж, и необходимостта да се изпълнят заложените в него цели, съм съгласен с вас, но смятам, че държавите членки трябва не просто да правят планове, наистина да ги изпълняват. И не трябва да забравяме многогодишната финансова рамка от 21 до 27 година, която следва да подкрепя енергийния преход с определени средства. И така, и средствата са важни, и правните норми са важни. Всичко това е от значение за успешен преход към зелена енергия, без да се загуби конкурентно способността благодаря, господин Флего. От името на групата на зелените, господин Министр, е, Тази е, тема ни дава възможност да се занимаем с някои трудности при сътрудничеството и при приложението на съществуващите поети ангажименти, както и по-широките цели в областта на енергията и околната среда. Нашата политическа група се безпокои как ще се развият нещата на практика в тази област, тъй като на този етап няма механизъм за правоприлагане в случай на неизпълнение на поетите ангажименти. В някои от участващите страни има твърде голяма корупция. Освен това, в някои от страните в проектите участват твърде малко представители на гражданското общество. Отказа да се създаде независим съд, който да се грижи за правоприлагането, ни оставя без ефективен начин да се погрижим ангажиментите да бъдат изпълнени. Що се отнася до околната среда, има много нарушения. Например, е, електроцентрали, които нарушават изискванията за околната среда, които съвсем не използват най-добрите налични е, технологии, е, не се при... изпълняват целите за ефик... ефективност в възобновяемите източници на енергия. И на места се прилагат много стари технологии. В Босна в момента държавни средства отиват за изграждането на тец, на въглища. И така, как може да се направи така, че действително плановете, които се пишат от участващите държави, да се прилагат? От идентичност и демокрация господин Борха. Благодаря много държавите членки се опитват да постигнат нулеви емисии на парникови газове до 2050 година. Страните от Западните Балкани участват в тази договорност, но там въглищата продължават да представляват особено в Косово, Босна, Херсеговина и Северна Македония, доста важна част от енергийния микс. И освен това, енергетиката и по-конкретно тази разчитаща на въглища на Западните Балкани получава активна подкрепа от Китай. Споменахте, че една от целите на споразумението е да се развие конкуренция. Имате ли информация за това какви са последиците върху цените на едро, както и на дребна цена към потребителя. Благодаря, господин Борха. Госпожо Пиньо, заповядайте за коментари по, първата, по първия кръг въпроси. Благодаря много за въпросите. Госпожа Карвалю, да, действително. Важен е въпросът как е, да се погрижим посредством енергийната общност е, да се засили способността на Европейския съюз да а, участва координирано и да говори с един общ глас. Ясно е, че участниците в споразумението а, са се включили в споразумението от Париж и в момента работим в контекста на енергийната общност – за насърчаване на приемането на съответните правни норми във всички участващи страни и така да можем да разчитаме на засилено партньорство с наличието на специфични правни разпоредби в тази област можем да разчитаме и на уеднаквени правила – и на способност от политическа гледна точка да заставаме една общи позиции и това по един непряк начин може да ни помогне да разчитаме на партньори, с които да говорим, с които да поддържаме едни и същи тези в преговорите от, за, в контекста на споразумението от Париж. Обсъждаме целите за 2300 година с партньорите в енергийната общност. Вече е прията правната рамка за 2020 година и виждаме напредък. Къде е по-бърз, къде е по-бавен, но се вижда ясно положително въздействие на факта, че участниците са приели елементи от европейското право в в енергийната общност, приели се същите правила, същите разпоредби. Въпреки факта, че ем, има действително някои пропуски при прилагането на тези разпоредби. И все пак се вижда положителното въздействие на правилата. Що се отнася до въздействието на енергийната общност – на промишлеността и на гражданите и до значението на приемането и прилагането на целите, изпълнението на целите, имаме подобен подход за периода до 2030 година, който взема предвид положението на място във всяка участваща държава и целта е да се създадат или общи колективни цели за цялата енергийна общност или отделни цели. Все още преговорите текат. Не се знае кой от двата пътя ще поемем, но е ясно, че има разлики сред, сред страните, които участват – Вижда се, че е, се спазват принципите на националните планове за енергетика и климат. Обаче трябва да има яснота точно с какви действия ще бъдат постигнати тези цели. Не, е, няма смисъл да има едни чудесни, амбициозни, теоретични цели, без участниците да имат представа как, да мог, как могат да ги постигнат. Механизмът за прилагане на нормите действително трябва да бъде а, подобрен. И точно тази тема обсъждаме а, в контекста на реформата на енергийната общност, засилване на контрола на качеството и правоприлагането на споразумението засилването на ролята на консултативните комисии, вземането предвид на независими правни норми, становища, извинете, и плащането на глоби. Нещо, което съществува в Европейския съюз, но за енергийна точност би било нововъведение. И така, действително при правоприлагането има на къде да се подобрят нещата. Що се отнася до правилата за държавната помощ, да, действително, правилата за държавната помощ, които се прилагат в страните партньорки, не, от... не са същите като в Европейския съюз. И това е една от темите, която също се обсъжда при реформите. Целта е да се засили приложението на нормите за конкуренция при е, държавната, при прилагането на държавна помощ и да се използва широкия потенциал, който е наличен. И накрая, даваме се и сметка, че има определени национални особености на участващите страни. Има страни, които до голяма степен разчитат все още на въглища в енергийния си микс. И за нас този въпрос е част от един процес на преговори и постепенни мерки за намаляване на въглеродните емисии. Благодаря ви, госпожо Пиньо. Нека да дам думата на господин Бузък. Благодаря много. На енергийната общност продължава да бъде много важна. Не само за участващите страни, партньорки, но и за държавите членки на Европейския съюз. Защото енергийната общност засилва нашата енергийна сигурност от една страна и доближава тези съседни страни повече до Европейския съюз от друга. Имаше доклад за енергийната общност и нейното бъдеще. Е, той е, беше написан от е, група, за, група на високо равнище и има препоръки стъпка по стъпка. И виждам, че работите по тяхното прилагане стъпка по стъпка. Ясно е, че в Европейския съюз няма как да се действа прекомерно бързо, но за няколко години една по една могат да се въведат всички тези стъпки. През последните години координирам пленума за приложението в областта на енергийната общност в Европейския парламент. Следващата среща на този пленум ще бъде в Кишинев на 12 декември и после а, а, през пролета в Брюксел. И насърчавам всички колеги от Европейския парламент да присъстват на тези срещи, защото идват колеги от парламентите на страните партньорки, идват по 10-12 депутата от всяка страна, а по някой път от, от страна на Европейския парламент – и, идват един, двама, трима колеги и толкова. И това не е много добре. Затова бих бил благодарен на всички, които имат желание да се включат. Два кратки въпроса. Как възнамерява комисията да се погрижи някои изменения да не станат жертва на конфликти между страни партньорки, например конфликти между Сърбия и Косово. И какво правим, ако не всички от страните партньорки искат да се включат в този тип разпоредби? А, също, що се отнася до реформирането на правилата за държавната помощ, нещо на което наблегна групата на, върховно, на високо равнище, както и участието на гражданското общество. Ами да, гражданското общество също, преди, също призовава за такива мерки. Можете ли да ни обясните малко по-подробно как смятате, че може по по-ефективен начин да се направи използването на държавна помощ. Защото да, имаме сериозни проблеми. Китайски инвестиции в е, тецове на въглища в Босна. Това е сериозен проблем. И е, се оказва, че институциите не могат да реагират. За това искам да ви попитам за подробности тук. Благодаря ви много за това, че представихте темата и а, благодаря за цялата работа на Европейската комисия по темата. Благодаря господин Пузик, господин Кели, е НП. Um, благодаря ви. По отношение на целите, искам да задам следния въпрос. Почти едно десетилетие вече ние говорим за изграждане на енергиен капацитет, енергийна ефективност и прочие. И когато говорим а, за увеличаване на целите, на нашата амбициозност, а, на хората им харесва това. Сега обаче тези цели трябва да се прилагат на практика. Държавите членки които вече са финализирали своите национални планове за климата и за енергетиката. Ако ам, не са изпълнили тези цели, които са поставени преди няколко години, ще се случи ли нещо? Съгласен съм с хората, които одобряват поставянето на цели. Въпросът е че тези национални цели към момента не са задължителни. Смятате ли, че ние трябва да ги направим задължителни? И ако тези национални планове започнат да бъдат изпълнявани, как ще ги наблюдавате? Годишно, на две години или как, на какъв период, може би след 5-6 години, вие ще направите едно сравнение между отделните страни, за да видите как се развива ситуацията. И предвидели ли сте стимули и съответно мерки подпомагане условия за постигане на тези цели? за да гарантираме действително, че правителствата ще се придържат към тези цели. А не просто да правим големи планове и нищо да не се случва. Аз мисля, че ако целите се проследяват годишно, то ние действително ще а, постигнем напредък. Благодаря, господин Кели. Госпожа Паулос от Зелените, имате думата. Благодаря ви. Искам да задам отново следния въпрос. Ролята на ще се, вие казахте, ще се укрепи ролята на заинтересованите страни, на консултативния съвет и така нататък. Може ли по-конкретно да кажете какво означава да се укрепи тази роля? Аз не мога да си представя никаква конкретна мярка, нищо конкретно. Какво означава да се укрепи нещо? не означава, че на практика нещо ще се случи. Вторият ми въпрос е следният. Не ми стана съвсем ясно дали ще се предвидят процедури при нарушаване. Със сигурност би следвало а, да се вземе предвид решението на съвета за перспективите за разширяване. Неодавна беше прието това а, решение защото да се изпълнят условията не е толкова силно условие. Благодаря ви. Господин Копелиус, имате думата. Благодаря ви. Като нов член на Европейския парламент, може би ще задам един наивен въпрос. Така ще ви се стори. Енергийната общност – е нещо много положително. Но нека погледнем към Украина. И как вие бихте описали а, предимствата за Украина от енергийната общност? Да, това ще е добре от полза за енергийния сектор там, но става въпрос и за по-съществени въпроси, като гарантиране и безопасност на енергийните доставки и по отношение на Русия. Виждаме, че се обсъжда тези въпроси. Но какво е влиянието върху Украина, за да се реформира енергийния сектор? Знам, че се предявени искания за Украина по отношение на ценообразуването в енергийния сектор. И това са изисквания не от енергийната общност. И Газпром, разбира се, не води преговорите с Украина чрез енергийната общност. Тоест, един вид, какви са стимулите и какви са санкциите на енергийната общност прямо трети страни, например Украина, за да преминат те към съответните необходими реформи. Благодаря ви за всички добри въпроси. А сега, госпожа Пиньо, имате думата за отговор. Професор Бузак, Uh, uh, Първо, на въпросите на господин Бузек, напълно съм съгласна с вас. Техническите дискусии и преговори са важни. Наред с тях се нуждаем и от политически капитал и дипломация. Не можем, разбира се, да изключим националните, различните национални конфликти и интереси. предстоят реформи, които са сериозно предизвикателство в тези трети страни. Ние разбирам, разби... Е, работим по тези въпроси, естествено по дипломатични канали, за да избегнем такива вътрешни конфликти, които да възпрепятстват а, финализирането на споразумението през ноември ще имаме среща на високо равнище и целта ще бъде да прокараме път спрямо споразумението през декември месец. Ще имаме, разбира се, и резервни варианти, но идеята ни е да гарантираме подписването на споразумението. Сега, по отношение на изпълнението естествено, а, на изпълнението може да се погледне стрикно от регулаторна гледна точка. Естествено, че могат да бъдат направени още неща, но нека да погледнем на фактите. Тази общност предоставя възможност и за политически диалог. И това, съответно, води до положителен партньорски натиск – между партньорите в енергийната общност и в дискусиите с ЕС. Така че нашите партньори действително желаят да следват и изпълняват стандартите и ценностите на Европейския съюз. За да гарантираме стабилна регулаторна рамка, Ние работим в тази посока, защото това е важно за да мотивираме нашите партньори. И това въжи и за Украина. Украина си дава сметка за всички ползи. И а, тя, разбира се, в крайна... Сега ние не знаем дали ще избере МФ, МФ, е, МВФ или енергийната общност в тези преговори. Естествено, че и а, условията и изискванията на МВФ могат да породят а, стабилни реформи в Украина. Идеята е в крайна а, сметка а, стабилни инвеститори да отидат в Украина, които да изградят и модернизират а, газопреносната мрежа. Така че тук става, ние виждаме комбинация от фактори, енергийната общност, МВФ, така че това са все ползи от това комплексно международно сътрудничество. И в крайна сметка се стига до една ситуация благоприятна за всички страни. Господин Кели, вашия въпрос, по-скоро разбирам вашия въпрос за държавите членки в енергийната общност. Националните планове за енергетика и климат надявам се да бъдат а, а, нотифицирани а, до началото на следващата година и те включват, разбира се, целите за до 2030 година, които са минимални цели. Тоест, ние, това означава минимум, минимум 32% енергиен микс, минимум 35% енергийна ефективност. И това са общи съвместни цели. Разбира се, че има държави членки, които в своите проекти за национални планове са заложили по-високи цели. И това е тяхно право. При всички случаи, според нас, целта за 2030 година е крайна окончателна за тези е, планове. А що се отнася до мониторинг на целите, естествено, че ние ги наблюдаваме тяхното изпълнение. Този мониторинг ние извършваме на две години, като е, съответният официален доклад ще бъде представен и тук на вас и държавите членки, разбира се, се отчитат относно изпълнението на целите и техните ангажименти по различните енергийни и климатични цели. Що се отнася до самото изпълнение на тези цели, трябва да бъдем действително конкретни. Преговорите продължават. Аз не мога да предвидя какъв ще бъде крайният резултат от преговорите, но под укрепване имам предвид механизми, които няма да бъдат доброволни, а по-скоро от задължителен характер. Надявам се текста да бъде конкретен, и ясен за да знаем какво точно това ще означава. Мисля, че с това отговорих на всички ваши въпроси. Много ви благодаря, госпожа Пиньо, за тази размяна на мнения в нашата комисия. Енергийната общност е изключително важна тема за нас. Благодаря ви за това, че дойдохте днес тук. Сега ми позволете да поканя на подиума господин Джереми Готфри, Дан Соблом и Ласло Игнеци. С това преминаваме към точка 5 от нашия дневен ред. Размяна на мнения с председателя на ОРС господин Джерами Готфри за 2019 година, с председателя за 2020 година Дан Сьоблом и с директора на Агенцията за подкрепа господин Ласло, Ласло Игнеци. Добре дошли! Добре дошли! So ITRE was the lead committee on the recent work on the directive on the European Electronic Communications Code, which is to be transposed by 20... по Европейския кодекс за електронни съобщения. Кодексът ще бъде ще влезе в сила 21 декември 2021 година. А регламента БЕРЕК или ОРС на органите за, на европейските регулатори за е, електронни съобщения вече е, е в е, сила. Така че въпросът ми към вас е как вие оценявате работата си до момента и за бъдеще? И а, какво очаквате вие а, като ползи от регламента ОРС? Разбира се, това е много важен регламент за роуминг, за киберсигурността. Това са важни теми, по които желаем да получим актуална информация от всички вас. Разполагаме с час и 15 минути. А, така че, господин Гофри, Готфри, вие а, получавате думата. Добре дошъл. Благодаря ви. В самото начало искам да кажа, че аз бях председател на ОРС за 2019 година. Между впрочем, аз работя в е, ирландския регулатор Комрек и господин Сьоблом работи в шведския регулатор и той ще бъде председател на ОРС за следващата година. Okay. Okay, I'm afraid the, I will use the slides as an aid memoir because I think it... Приготвила една презентация. Надявам се да може да я покажете. Ще говорим по три раздела презентацията. Аз и Ласло ще ви представим ролята на ОРС, ролята на агенцията кодекса, разбира се, как работи кодекса по отношение на роуминга, на киберсигурността, ще говоря за 5G, за интернет и някои предстоящи въпроси, както и приоритетите на новата комисия. Ролята на ОРС. Три са основните приоритети ние гарантираме единно прилагане на европейското законодателство за електронни съобщения. Това са един вид насоки, които ще бъдат изготвени от ОРС. Изготвяме насоки за роуминг, както и за новия регламент за интернет. Неформален аспект. Ние, разбира се, работим а, с националните регулатори, което е много полезно. Между впрочем, ние предлагаме също така и обучения за а, служителите в националните регулатори, обменяме най-добри практики. На второ място става въпрос за а, нашата водеща роля, наблюдаваме развитието на економиката, наблюдаваме всички въпроса ни, свързани с 5G и какво е необходимо регулаторите да направят именно за подобряване и създаване всъщност на цялата екосистема за 5G и за разработване на инфраструктура. Естествено, че а, а, всички тези въпроси са свързани и с а, целите на а, кодекса. И последната роля за нас като технически консултанти спрямо институциите, в частност, е, е, че ние изготвяме становища за комисията по отношение на актове за изпълнение и разбира се по време на преговорите за кодекса и за регламента ние съответно си сътрудничахме тясно с всички е, са законодатели. Um, как работим ние, нашата агенция? Как постигаме успех? Разбира се, че ние е, разполагаме с борт на регулаторите, е, които това са представители от държавите членки, от техните национални регулатори, а също така имаме представители от Западните Балкани, от ЕФТА и разбира се комисията. Но истинската работа се извършва от стотици експерти, които идват от националните регулатори. Те работят в 10 експертни групи, като започните от интернет, роуминг, киберсигурност и прочие. Кое е преимуществото да се работи по този начин? А именно, насоките а, изразяват една обща позиция на тези експерти, които са много опитни ам, специалисти, които познават реалността на място в различните държави членки, познават а, ежедневието в тях. Освен това, много активно участваме в работата с нашите заинтересовани страни, с различните телеком предприятия, работим с промишления сектор, както и с потребителите. Например, с автомобилния сектор. Те много често се обръщат към тях, например, с така наречените свързани привозни средства, как могат да бъдат подобрени, да работят и така нататък. И следващата сфера, в която ние се ангажираме, това е комуникацията с други органи. Е, това е важно е, за, по въпросите за киберсигурността, за това е, работи много с ЕНИСА. Важен партньор са за нас, а също и с регулатори работим, които са извън Европейския съюз, така че а, с тях ние обсъждаме различни бъдещи въпроси, нови модели за правила за телекомуникационния сектор и защото нашите колеги извън Европейския съюз са силно заинтересовани от работата ни в Европейския съюз. А сега самата агенция. Благодаря. А сега за мен и е голямо удоволствие да представя структурата, която не е уникална, но е много ценна. Това е службата за Берег като подкрепяща структура самия Берег. Това е децентрализирана структура, намира се в Рига, Латвия. Решението бе прието след приемането на предишната рамка 2009 година и така от около 10 години ние сме вече в Рига и, и подкрепяме Берек или ОРС. Е а сега ще ви представя основните задължения на тази малка агенция – за да разберете по-ясно как ние като Европейска агенция подкрепяме европейските регулатори. Идеята е да, дава, да подкрепяме Берек като фонова дейност, да организираме срещи на работните групи, на борда, както каза и колегата. Има, ние имаме различни работни групи. Организираме заседенията на председателите, на заместник-председателите, срещи с други институции, подкрепяме организацията на всякакви такива срещи. Освен това, провеждаме пазарни анализи, Е, това е структуриран процес в рамките на кодекса. Това е много важна част от нашата дейност в подкрепа на Берег. И на следващо място идва ангажимента към заинтересованите страни, прозрачността. Ние също и тук подкрепяме Берег. През последните години Амбициите ни нарастваха, ние се опитвахме да предоставяме по-добра подкрепа на Берег. Занимавахме се с поставяне на показатели, с изготвяне на доклади, с обучение по нормативната база с проучване на тръжни процедури, събиране на данни, измерване на данни. Занимавахме се и с обмен, с изготвяне на портал за обмен на информация и с организиране на заседания. Това бяха допълнителните задачи, които ни бяха вменени, но Към тези задачи се присъединиха и нови задачи, свързани с нормативната база, а именно присъединиха се проучване на нови бази данни, сътрудничество в областта на ИКТ, Друга област, в която работим, е новите елементи на нормативната база, за които стана дума. Ние работим с трети страни, то не като наблюдатели. Има няколко адаптивни процедури, в които сме ангажирани. Другият елемент е работни споразумения с други международни европейски организации и институции. Изготвяме меморандум за разбирателство с регулативни органи, асоциации от други региони на света. Що се отнася до комуникацията и, транс... и прозрачността. Това са приоритети за нас. Ние се стремим непрекъснато да увеличаваме капацитета на нашата служба. На следващо място предстои подписване на споразумение с главната квартира до края на тази година. Това са основните задачи, които ни занимават. Това са предизвикателствата на европейско и национално равнище. Какви са основните предизвикателства за, нашите служба, за нашата служба през следващия мандат – Виждате дуалността в нашата работа. Трябва да предоставяме съответната подкрепа за Берег. Предизвикателството тук е, че трябва да развием нов капацитет и знание, за да може да предоставяме най-добрата подкрепа. Е, то трябва да се съобразим с всичките изисквания, свързани с човешките ресурси, с защитата на данните, с финансовите изисквания, с рисковото управление, като Европейска агенция. Това въжи за всички останали агенции, естествено. Това беше от моя страна. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря. Аз съм ръководител на, на шведската служба. За мен е чест да работя с вашата комисия ИТРЕ. Казвам се Дан Сьоплом. Аз имам удоволствието да подготвя следващата работна програма за БЕРЕК. Има нов парламент и вероятно ще имаме и нова комисия скоро. Така че се интерес следим развитието в тези два законодателни органа. И така, е, ще говоря за кодекса за електронни комуникации. Вие го приехте преди известно време. Перек отговаря за този сектор и ние с гордост поемаме тези отговорности. Има 11 насоки, които сме изготвили в, в периода на последните две, които ще изготвим за следващите две години. И тук става дума за вътрешни комуникации, критерии за комуникации, висококапацитетни мрежи, критерии за тях. Това е работа, която занимава много нашата група, както каза и Джереми преди малко. Всички заинтересовани страни работят по изготвянето на тези 11 насоки. Това е наш приоритет за 2019 и 2020 година. Ние естествено искаме да дадем на нашата работа възможно най-високото качество. Времевият хоризонт е такъв, че 2019 година трябва да изготвим три от насоките, а останалите 8 ще бъдат изготвени през 2020 година. Виждате, че работата, работната програма на БЕРЕК е много наситена. And from that, I would like to move on, move over to, to roaming. Uh, you know, uh... А сега ще премина към роуминг, роуминга. Знаете, има голяма история по отношение на роуминга, на международно равнище. Роуминга е основен приоритет за нас. Ние непрекъснато наблюдаваме пазара и изготвяме доклади с е, основните показатели, насоки за развитието на сектора и ролята на регулаторите. Даваме и нашите становища към комисията по отношение на определени проектозакони. Изготвяме последващи оценки и се опитваме да осигурим добро прилагане на регламента за роуминга. Бяхме много заети в работата с изготвянето на регламента за роуминга. Това беше огромен успех. Този регламент всички ние го съзнаваме. И може би това е един от най- популярните законодателни актове през последните години, що се отнася до перцепцията на потребителите и обществеността. Естествено, той имаше и голямо въздействие за завършване на вътрешния пазар. Хората по-лесно комуникираха в рамките на вътрешния пазар в тази цифрова ера не беше отдавна, когато бе прият и приложен регламента за роуминга. Само преди две години, от преди две години той е в сила. От 2017 година вие сигурно си спомняте какво се случи тогава. Когато пътувахме в съседни страни, ние изключвахме роуминга и това беше нещо ново тогава. Тогава ам, вече не го правим. Не се държим така. Виждаме, че по употребата, потреблението на услуги за данни се увеличил 6 пъти. Се увеличила 6 пъти. До третото три месече на 2018 година. Това са нашите данни. Това е много добра възможност на, за хората да участват във вътрешния пазар. Естествено, не само цифрите са важни, а и преживяването на хората. Е, то увеличава качеството на услуги, Регламентът повлия на цените на вътрешните, националните пазари, на международните пазари и тук също отбелязваме успех. Е, регламентът отсвети и много положително политиката на нашите регулатори. Но естествено има какво да се направи. Има определена загриженост която споделихме в нашия доклад към Европейската комисия. Тя подготвя преглед на регламента. Има случаи на по-ниска скорост на, на европейско равнище в сравнение с по-високата скорост, която се предлага на национално равнище има случаи на злоупотреба на, с роуминга. Някои се опитват да печелят на гърба на потребителите, така че тук доставчиците трябва да са внимателни. Но мисля, че регламентът по принцип беше голям успех. На тази графика се вижда увеличаването на потреблението на данни. Следващата графика – показва същия факт по друг начин. Това са графики, които бяха изготвени в рамките на оценката на последващите действия на регламента. А сега искам да кажа нещо за киберсигурността. Всички вие знаете, че това е важен проблем. Киберсигурността нараства като проблем. Тя е много важна за сектора и регулаторите са много загрижени. Това е сектор, на който посвещаваме най-много време. Мислим каква трябва да е ролята на регулаторите за киберсигурността. Целта на Берег е не да моля за нови мандати и за ду, дупли, дупликира мандати на други групи или агенции или институции. ЕНИСА, например, или национални агенции. Ние по-скоро трябва да работим заедно с тези агенции, а не да сме им конкуренти. Това е което ни води в нашата работа. За първи път тази година помислихме за областта на киберсигурността, какво може да е, какъв може да е нашия принос за киберсигурността като Берег и как може да си сътрудничим с другите регулатори, как може да дадем съвети на парламента и на, на комисията. 5G will bring a lot of new users uh, of our networks and that there are concerns. How can we interact? И така, за нас това е много важно, как може да се внедрим в този контекст. Джереми вече спомена, че ние познаваме пазара много добре, познаваме операторите, доставчиците, ние знаем какво означава за операторите да вземат решение – какво може да направим? Може да да съберем законодатели, доставчици и оператори и регулатори, така че те да работят по-добре заедно и да вземат по-разумни решения – така че решенията, които взимат от своя страна, да имат положително влияние върху другите групи. Това е нашият принос като група. Ние продължаваме да имаме работна група в БРК за киберсигурността. Основният проблем за следващата година ще е изготвяне на инструментариум за справяне с проблема – киберсигурност. Планираме и семинар през 2020 година, където ще поканим всички заинтересовани страни да участват. Ще представим инструментариума си и ще говорим за това как може да помагаме на заинтересованите страни в борбата срещу киберсигурността. Джереми, имате думата отново. Thank you very much. Um, I'd just like maybe to move on from talking about the 5G side. Благодаря много. От 5G е, и киберсигурността искам да премина към една по-обща информация за развитието по 5G. Берег и е, групата за спектъра и комисията работят е, в тясно сътрудничество. Но по темата къде се намираме по разпределението на спектъра беше определено, че ще има три, общ, е, три варианта 700 МГц, 3,6 ГГц и 26 ГГц. И както е обикновено при радиоспектъра, по-низките по мегахерци покриват по-големи зони, цели градове и на зони в предградията. Средната е при изискване за висок е, капацитет и е, най-високата в най-гъсто населените е, зони. Повечето държави членки подобриха процеса за разпределение, приложиха процеса за разпределението. Две трети от държавите членки ще разпределят спектъра до 2030 година. За 26 ГГц малко по-бавно вървят нещата само в една държава членка има разпределение за 26 гигахерца, но все повече се правят покани на, за индустриални потребители да разговарят с управляващите спектъра за това как 26 гигахерца могат да се използват в един, в една голяма фабрика или едно голямо пристанище. Лицензирането за 26 ГГц може да не е за национално покритие, а за по-малки територии. Що се отнася до въвеждането в търговска експлоатация, на 5 места в държави членки, на 8 места, в 8 държави членки всъщност, са пуснати мрежи 5G и е, постепенно се ускорява пускането на тези мрежи, но разбира се, все още няма толкова много устройства, които ползват тези мрежи. Но всяка година ето, например, в Барселона на голямото търговско изложение миналата година е, бяха представени телефони, ползващи 5G. на следващото изложение най-вероятно ще има допълнителни такива телефони. Целта е, е и в градовете да се предостави по-бърз широко лентов интернет. Използва се и е, увеличил се и ромига и вътрешното ползване на мобилен интернет е, на данни с 4,6 е, пъти. И мобилните оператори трябва да продължават да увеличават капацитета на мрежите си, и много скоро 5G ще стане най-ефективният начин да се използват на мрежите, да се увеличи капацитета на мрежите. Друга потреба на 5G е, е за селските райони. Иначе, свързаните електронно автомобили, мрежите за интелигентно управление на градовете. Всичко това все още е, са планове за бъдещето. Но на този етап интернет на вещите работи с 4G. Това се счита за ам, нискоскоростен вариант за интернет на вещите, а 5G би предоставил допълнителни възможности. Разбира се, интернет на вещите може да се развие и без 5G. През последните две години направихме проучвания на бизнес моделите за 5G за споделяне на е, инфраструктурата и най-добрите практики в тези области. Още нещо, друг важен въпрос в момента е как да насърчим иновациите в екосистемата на 5G. Разпределението на спектъра е важно за 5G, но може това да не е достатъчно. Ще дам един пример на, на въпрос, който може да възникне като важен. Роумингът. Много време ни отнеме, отне е, да въведем регламента, който помогна роуминга да заработи добре на 2G, 3G и 4G. Но що се отнася до 5G, става дума за определени размери на мрежите. Целта е да се предоставят е, услуги, включващи данни с различни характеристики. Някои могат да са, например, много бързи. Други могат да са с много ниска латентност. А трети могат да предоставят услуги, които да работят с устройства, ползващи изключително малко количество електроенергия. И за това е важно да имаме правила, които да създадат всички тези възможности. Да се, създад... да се разгледат евентуалните ам, бариери, които могат да попречат на развитието на тези иновации. И трябва да ги идентифицираме сравнително рано, за да може в Берег да се задействаме и ам, да се въведат съответните иновации. Направихме проучване, при което получихме 40 отговора. Обикновено получаваме отговори само от телекомите, така че е очевидно темата предизвиква интерес, но резултатите ще бъдат обобщени и представени следващата година. Um, I want to talk a little bit about the open internet, which is another uh, regulation um, that the co-legislators put in place a couple of years, a few years ago. Um, Регламента, който се прие преди няколко години, не може да бъде преразгледан на този етап, защото е твърде рано. Но всички смятаме, че може да е важно да се разяснят някои елементи от насоките и тук искам да се спра на един въпрос, който засегнаха а, някои от заинтересованите лица. Ставаше дума а, за преговорите по 5G и а, програмите за нулев рейтинг. И само нещо накратко. А, в Европа, в цифровия свят, е ясно, че няма кодекса да се преразгледа сега, защото той още не е транспониран дори, но има няколко елемента от регулаторната рамка, които трябва да се разгледат. Защо? Ами защото разходите за пускане в употреба са много, в експлуатация са много важни. Директивата за широко лентовия интернет съществува вече от няколко години – и мисля, че а, а, започва да става пазара непривлекателен за търсещите достъп. А, директивата за широкомлентовите мрежи е на 7 години. Основната цел е 30 мегабита на секунда. Това е целта на дигиталния дневен ред за Европа от онзи момент – и е, различни правила за продажба на едро, за картографиране и прочие. Това също може да се обсъди. И накрая, економиката на данните. Берек направи проучване на економиката на данните по-рано тази година. И имаме е, доста полезни заключения за прагматиката на регулаторната дейност. Вредно влияние, силата на пазарните платформи и използването на данните. Това са трите области, в които имаме конкретни насоки, в които има призиви за допълнителни правни норми. От прагматична гледна точка това няма как да се направи лесно, защото скоростта на и на въвеждането на нови елементи в тези мрежи е много висока. Става въпрос и за натрупване на опит. Има и национални и транснационални елементи. Берег предлага на институциите да се ангажират с тази тема. Имаме опит с анализа на пазарните е, сили и, и данните са много сериозно, тясно място при обмена. Що се отнася при правата на крайните потребители, имаме опити в тази област, както и в насърчаването на конкуренция в този сложен пазар. И Берек е пример за успешна мрежа, в която регулаторните органи от различни държави членки предлагат една и съща мяр... система за координация. Благодаря ви много. Благодаря много, господин Готфри. Благодаря на всички ви за отличните уводни думи. Първи кръг коментари. Ще чуем първо координаторите. Давам думата първо на вас, госпожо Карвалио. Заповядайте. Благодаря много за така подробното описание на ролята на Берег и агенциите, които подкрепят Берег. Ясно е, че трябва да се положат повече усилия за интеграцията на цифровия пазар на европейско равнище и за електронните комуникации. Три въпроса имам към вас. Имаш един слайд за 5G. Въпросът ми е каква може да е ролята на Берек за да се избегне изоставането на някои държави членки. за да може да се развият е, съответните процедури и технологии, които ни подготвят за бъдещето, за 5G и интернет на вещите. Може ли Берек да насърчава обмена на информацията и да е, оказва натиск върху държавите членки и да ги насърчава? Следващия ми въпрос. Искате да станете участник в економиката на данните – обаче не искате да играете централната роля. Има обаче един въпрос, който един от вас повдигна в началото. Става дума за това данните да са повторно потребими и да могат да се четат машинно. Сега обаче има данни с най-различни стандарти. И така, има много данни, които не могат да се използват и управляват лесно. И те нямат а, стойност, защото не могат да бъдат повторно употребявани. Каква може да е ролята ви при въвеждането на тези конкретни стандарти, за да може данните действително да могат да се използват? И последният ми въпрос – потребителите – Споменахте потребителите по отношение на роуминга. Обръщате ли внимание, ораторката се прекъсва, в електронните комуникации потребителите имат немалко оплаквания. Каква е вашата дейност, която може да помогне да се обменя най-добра практика, потребителите действително да са в центъра на стратегиите на различните фирми, на различните държави членки и е, към тях е, да се отнасят по-добре. Благодаря, госпожо Кравалио. Сега социалистите и демократите, господин Ника. Благодаря, господин председател. Имам въпрос за държавните поръчки. Първият ми въпрос. Вярно ли е, че Европейската комисия има намерение? Тук седя. Вярно ли е, че комисията има намерение да излезе с съобщение и насоки за доставчиците, за да може в процесите на участие в конкуренцията за държавните поръчки, държавните членки да, си, да прилагат по-близки подходи и каква е вашата позиция по темата? Наскоро чух, че румънски регулаторен орган е решил да отложи търга, докато не се достигне до някакъв меморандум в който да има правни правомощи на ниво Европейски съюз и да има ясно разписани условия за доставчиците и да се позволява много по-избирателен подход, когато се взема решение за това, кои доставчици могат да участват. Има различни становища в държавите членки и знам, че Берек се опитва да постигне някакъв вид общо еднаквен подход по търговете, по конкуренцията, по равнопоставеното участие. Как бихте отговорили на този въпрос? Смятате ли, че трябва да се въведат нови е, условия? и да има настояване в различните държави членки подходът да бъде едни и същи, защото тази търговия е, заплахите всъщност засягат е, всички държави членки, а не само отделни държави членки. Можете ли да дадете малко повече подробности? господин Ника Зелените. Благодаря за актуалната информация на наши, от нашите гости. Имам кратък въпрос във връзка с роуминг. Роуминг и новите разпоредби а, се радват на голям успех. Това е свидетелство за доброто европейско сътрудничество. Някои от операторите обаче са увеличили а, цените в а, своите страни на вътрешния пазар, както и таксите за обаждания в чужбина. Така че а, с тези законодателни мерки а, не се засягат, за съжаление, тези въпроси. И това е един вид а, странично явление. Наблюдава се в някои държави членки и не с всички оператори. И освен това, как вие смятате а, това да бъде премахнато? Смятате ли, че Европейския парламент а, а, може да направи нещо, именно да се увеличат услугите а, повече, за повече потребители? Благодаря ви, господин Тошановски. Вие бяхте докладчик по регламента. Имате думата. Аз ще се изкажа на майчения си език. Eh, já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat za представени актуални. Най-напред бих желал да благодаря за представенето на дейността на органа на европейските регулатори за електронни съобщения. Това са важни въпроси. И не всички обаче могат добре да се ориентират а, по тези въпроси, които не са никак лесни за разбиране. Така че благодаря ви още веднъж за вашите презентации. Аз бях докладчик по регламента миналата година. Преговорите се водеха в продължение на месеци и в крайна сметка успяхме да подготвим и да финализираме успешно а, кодекса. Имам а, въпрос както към все още действащия, така и към бъдещия председател. Част от а, вашите задължения е прилагането на кодекса, разбира се. Какво предвиждате? за напред след приемането на кодекса? Давате ли си сметка, че може би това ще е сложен процес на изпълнение на кодекса? ние си даваме сметка, че бюджета на органа не е достатъчно висок и че вие желаете да назначите повече персонал и в самата агенция. Така че какво предвиждате в тази посока? Предполагам, че националните регулатори общуват със своите правителства по въпроса за бюджета защото това е важен елемент, именно да се укрепи ем, функцията на органа, който ще играе все по-важна роля за в бъдеще. Има ли възможност е, персонала на е, органа, например, да бъде командирован е, в други агенции или които се намират на различни места в Европейския съюз. Така че как гледате на това, например, да бъде изграден, изградена малка структура на друго място извън самата агенция. И въпрос имам също така към господин Игнеци. Вие споменахте вашите преговори с по споразумението с латвийското правителство. Какво е необходимо да се направи за актуализирането на това споразумение? Благодаря ви. Благодаря, господин Тошеновски. Това, беше, това бяха първите въпроси от координаторите. Вие ще си разпределите въпросите помежду ви, нали? И съответно да отговорите както прецените на зададените въпроси. Няма проблем, ще си разпределим въпросите помежду ни. Първият въпрос. Как, какво можем да направим, че да няма изоставащи от 5G? Разбира се, че трябва да си дадем сметка каква е картината в момента. Някои проблеми имат а, проблеми с а, координирането, особено тези, които са на източната граница на Европейския съюз. И виждаме, че тези проблеми, например, не се появяват в други държави членки. Затова това, което ние можем да направим е да им предоставим помощ, да се споделя добър опит. Освен това, има разпоредба в кодекса за партньорски проверки. Все още не сме преминали към тези проверки, но ние подписваме, между впрочем, работни споразумения помежду си, така че всички експерти от органа могат да споделят своя опит. Преди седмица-две имахме семинар – именно където обсъщахме различни технически въпроси, какво ще стане с 26 ГГц, какво да се направи, че 5G няма да се отрази отрицателно върху общественото здраве и така нататък. Някои от нашите дейности, например в контекст на паневропейски схеми и искаме съответно да разпространим различни интернет услуги в Европа, то разбира се, ние работим в работни групи и работим с различни данни, като част от данните са наши собствени и съответно работим по въпроса как тези данни да бъдат предоставени на общността под различна форма. И с времето това е нашата цел, именно тези данни да могат да бъдат а, а, достъпни по електронен път. Към момента все още чрез екселски таблици. И в контекста на цифровата економика а, предвиждаме да се изградят портали, а, на които да се качват тези данни и съответно гражданите да имат достъп до тях. Естествено, а, тук се нуждаем и от правно решение, нали, как да се уреди правно въпроса за достъпа. естествено, че въпросите за оперативната съвместимост и достъпа са важни провеждаме анализи. Освен това, вие зададохте въпроса за крайните потребители. Те са важни за нас. Когато говорим за а, конкурентно способност, а, то ние се мислим за конкурентоспособност между а, стопанските субекти, но в крайна сметка конкуренцията се отразява и върху крайните потребители. Кодексът ще излезе с нови насоки в полза на а, потребителите, а именно да се предвиди задължителна информация преди потребителите да вземат решение а, кой оператор да изберат, на кого могат да се доверят. Освен това работим за достъп, по, по достъпа за а, лица с физически увреждания. Всички държави членки би следвало да гарантират а, широко лентови а, интернет връзки – И другото нещо, което сме извършили по отношение на крайните потребители е а, мобилния обхват. Как да се дефинира той? Той да бъде достъпен за всички. И как а, крайният потребител да прецени и да знае кое е добър обхват или кое е среден обхват или къде няма обхват, къде се твърди, че има пък няма така че ние работим в тази посока а, съвместно с а, редица регулатори от ЕС. А, съвсем накратко ще отговоря на въпроса, на последния въпрос, господин Тоселовски, за нашия, въпро... а, нашия бюджет и персонал. Ние бяхме предложили може би по, по това време, миналата година, а, бяхме предложили увеличаване на а, персонала в агенцията. Мисля, че нашия персонал, нашата агенция е най-малкият от всички агенции. Нуждаем се от минимален брой хора, просто за да се извършват обикновените, обичайните административни и финансови задачи. Защото по-голямата част от нашите хора трябва да, свърш... да извършват административни задачи, а не същинската си дейност. Така че бяхме предложили 12 позиции да... или 14. Миналата година бяхме предложили 14 позиции. бяхме... Получихме две позиции. Имахме възможност, въпреки това, да работим с временни договори, с специалисти от националните регулатори, което не е съвсем задоволително, защото текучеството е голямо, когато работите с временни договори, разбира се. Така че ние бихме желали още веднъж да отправим молбата си да балансираме нашия персонал, ако е възможно. Не винаги държавите членки е, са готови да ни отпуснат бройки, щатни бройки, разбира се, по бюджетни причини. Освен това, зададохте и въпроса дали да има друга структура, например в Брюксел, не в Рига, Начина по който а, нашата агенция работи, нашият орган работи, както казах, е посредством ам, работни групи и а, агенцията подпомага а, тези срещи. Много от тях се провеждат в Брюксел. Аз като председател на органа не се, мисля, че, мисля, че офиса ми е тук, защото прекарам повече време тук. като ние разбира се, общуваме с всички агенции, с комисията. В момента това не е приоритет създаването на такъв вторичен клон, клон или сателитен офис на Берег. Няма нищо против да бъде създадена такава антена тук в Брюксел, но това не е приоритет към момента. Да, благодаря Джерани, Джереми. Благодаря за последните въпроси на господин Тохашонски. В новия регламент се предвижда двогодишен период, за да приключим споразумението с латвийското правителство, като започнаха тези преговори през декември 2018 година. През първата година се извърша подготовката на това споразумението, изготвят се спецификациите на мандата. Те бяха приключили през март тази година. Латвийското правителство също изготвя подобен документ, който те наричат документ с тяхната позиция, обща позиция. И този документ ще бъде прият до няколко дни. През втората година съответно ще приключим преговорите по споразумението и смятаме, че това ще е достатъчен период, една година, да приключим преговорите Получаваме сериозна подкрепа от службите на комисията и в частност от нашия партньор, генерална дирекция Connect. Господин Тушановски попита също така в кои области споразумението може да бъде актуализирано. Три са тези елементи. Първо, офиса който беше предоставен преди 10 години. Съответно, трябва да се а, освежат а, а, офисите. На второ място, всички държави членки трябва да приложат протокол номер 7 в националното си законодателство. виждаме, че има проблеми, като например възстановяване на ДДС. На трето място статут на персонала, както и членове на техните семейства. Тук имаме проблеми също. Така че ние бихме желали да представим всички тези въпроси на вниманието на латвийското правителство и се надяваме, че ще имаме достатъчно време да се подготвим и да се договорим. Между впрочем, един друг проблем, както ми казаха колегите Европейското училище, то трябва наистина, за него трябва да бъде взето окончателно решение. Thank you. So I'll try to uh, comment on, I think I have... Благодаря ви. Към мен бяха зададени три въпроса. Господин Ника, дискусиите по киберсигурността. Ако си спомняте, през пролета на тази година комисията излезе с препоръки към държавите членки да изготвят анализи на риска и различни модели в тази връзка. За целта беше изготвено проучване, от, възложено от комисията. Ние ще продължим, разбира се, и дискусиите. Комисията изготви много полезен доклад. И както вече казах, ще бъдат предложени два инструментариума. Някои от нас участваме на международно ниво. както и на европейско ниво. Все още сигурността е национално правомощие на държавите членки. Ние бихме желали обаче, въпреки това, да предложим един вид а, а, меко хармонизиране, а именно да се учим едни от други, да информираме, да се информираме едни от други за различните политически решения. Преди известно време в Польша организирахме семинар, имаше много сериозен интерес беше проявен от различните институции. И както вече разбрахте от нашето представяне за 5G и интернет на обектите, работи се по техническите решения за радиосигнали, радиополучателите. И с оглед на всички е, тези разработки, нашата основна цел е да гарантираме максимално ниво на сигурност и безопасност, когато се ползват всички тези, цялото това оборудване, за да не се пораждат ненужни рискове, които да пропуснем в целия този технически процес. Не смятам, че нашият орган ще препоръча на някои доставчици или системи или държави да излезе с препоръки към тях. Не. Това, което ние можем да направим е просто да се обменят най-добри практики, процедури, модели за изготвяне на оценки на риск, как да се третират уязвимите части от оборудването, инсталациите и така нататък. Така че не смятам, че нашият орган, това му е работата, именно да излиза с подробни препоръки по отношение на мрежевото оборудване. Никога това не е била нашата силна страна, именно да даваме консултации какво да бъде оборудването на операторите или е, това не може да се направи, когато ние, вие не работите вътре в едно дружество, така че ние няма как да го направим. Сега по въпроса за роуминг. Да, вие казахте, че се увеличават на някои места националните е, цени. Не може да се направи пряка връзка между увеличаването на цените и премахването на, на роуминга. При всички случаи законодателството за роминга е много добро. Ние продължаваме да наблюдаваме изпълнението. Следващия доклад ще бъде през 2021 година. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Имаме още три въпроса и 12 минути на разположение, за да приключим този дебат. Uh, your, your, your Kelly, then Kumbhala Nitra and Ms. Solis Perez. But Mr. Kelly first. Най-напред господин Кели има думата. Благодаря. Благодаря на колегите за тяхната презентация. Много интересно беше. Имам два въпроса. Най-напред говорихте за свързаността и за критериите, изискванията. Как стои Европа? И как виждате вие ролята на, на свързаните превозни средства и тяхното разпространение в Европа? На следващо място, роуминг. Наистина това беше голям успех. Интересуваме какви, какви са печалбите на предприятията след въвеждането на регламента роуминг. След като употребата се е увеличила толкова, след като потреблението се употребли, увеличило, как, каква е печалбата и състоянието на малките и средни предприятия. Следващият оратор – какво е състоянието на притежанието на данните в контекста на вашия анализ за въвеждането на 5G, тъй като разбираме, процесът ще бъде бавен. Анализирали ли сте и потребителските пазари? Спомням си, че при последното въвеждане е, ние имахме е, на разположение две седмици, за да се подготвим. Е, Китай може да го стори за, в рамките на няколко дена, но това не въжи навсякъде в Европа. Сега за киберсигурността. Много възможно ли е Берек да предложи някакви мерки, които да бъдат приложени във вътрешния пазар. Аз разбирам, че части, сегменти от мрежите не функционират добре, но става ли дума тук за наистина части на самата мрежа или пък, части, или пък някои съоръжения, които е, влушават качеството на мрежата, например хладилник или компютър или така нататък. Може ли Берек да предложи някои, някои правила? Солис Перес, вие споменахте употребата на 5G за индустриални цели. Аз зная, <clears throat> че между 3,7 и 8 германското правителство ще иска да даде този част от, тази част от, от спектъра за промишлени цели за използване на 5G. Може би този модел трябва да се следва. Или пък смятате, че използването на сектора трябва да се реши в държавите членки? И госпожа, той е последният въпрос. Ще говоря на италиански. Е, е, Благодаря. Искам да се спра на роуминга отново. Чух вашия отговор. Има впечатлението, че има нужда от някои пояснения. Госпожа Кавайо беше докладчик за регламента за роуминга. Политически този въпрос беше много релевантен. Трябва да отстоим на изкушението този регламент да се злоупотребява с него. Не бива да се дефинира ограничително местопребиваването и местоживеенето. Този регламент не бива да бъде загърбен. за свързаните превозни средства. Естествено, тяхното бъдеще е много важно – Нашето становище че това няма да е няма да е революционно. Тези свързани превозни средства ще могат да се движат там, където има покритие от 5G – нещо за роуминга. Не знаем нищо за печалбите. Но знаем, че ефтиният роуминг е благоприятен за бизнеса. За 5G имаше въпрос за широколентен достъп за всички – Е, широколентният достъп не е факт. Завсякъде в Европа има високоскоростен интернет в някои части на Европа. Всичко зависи от демографията, от географското разположение на страната. Ние се опитваме да създадем стимули и инвестиции. Това ще е важно, за да осигурим достъпа до широколентен достъп на всеки гражданин и бизнес. Въпроса за спектъра за промишлени цели. Когато става дума за 26 ГГц, трябва да кажа, че интересът към него е голям. Идеята е да има лицензии – или евентуално да има местно разпределение. Нещата още не са решени. Сега факта за това какво решават да направят, какво решават да направят германците, това зависи от тях самите. Те имат много, голяма, много голямо промишлено потребление – в други страни ситуацията е по-различна. 3,6 ГГц като частота са по-подходящи в други страни. За селските райони. Но мобилната индустрия и казва оставете нещата за нас, ние ще разпределим сегментите – и ние смятаме, че може да се осланяме на разпределението на критичните съоръжения, то да бъде сторено от мобилната индустрия. Печалбите на операторите. Видяхме увеличено потребление на данни чрез въвеждането на роуминга, така че има увеличени печалби от роуминг. Това е нашето заключение. Сега, дали трябва да има национални решения за разпределение на спектъра за промишлени цели, не само Германия, но и моята страна смята да стори същото. От гледна точка на конкуренцията, това е добре, да има различни доставчици на пазара. С нашите оператори имахме много разгорещена дискусия. Операторите казват, дайте ни свободата, ние ще направим всичко. Това е един добър бизнес модел, според мен. И киберсигурността. Националните регулатори се опитват да осигурят мрежовата сигурност и цялостност и ние се опитваме да помогнем с осъвременени процедури за киберсигурност. Тук имаме предвид кодовете на системите, това е най-големия проблем, когато става дума за актуализиране на кодовете и да има добра система за докладване, докладване на, на проблеми. Това са нашите основни компетенции в областта на киберсигурността. Благодаря на господата Готфри Шоплом и Игнеци. Това беше много интересна дискусия. Благодаря за отговора на всички трудни въпроси, които получихте. Успех за бъдещата ви работа и благодаря още веднъж. So next item, last item on the agenda this morning. Последната точка за дневния ред, това е обмен на мнения с председателя на Европейския научно-изследователски съвет, НС, господин Жан-Пьер Бургиньон и получателя на стипендията на съвета, професор Анте Боециус, директор на института Алфред Вегенер. Тя се занимава с биоразнообразието, биохимията на Арктическия океан. Господин Бургиньон, ние подготвяме следващата програма Хоризонт 2020 за изследвания и наука. Ние ще сме много заинтересовани да разберем какво предвиждате вие? Какви полки сте си извадили до момента вие в научно-изследователския съвет? Освен това, ще сме много заинтересовани да чуем и от вас, професор Бочиус, да разберем как вашите знания могат да решат проблемите, с кои, пред които е изправено днешното общество. Господин Бургиньон, давам ви най-напред думата. Заповядайте. Благодаря. господин Мартин Петерсен, уважаеми депутати, дами и господа. За мен е голямо удоволствие да председателствам съвета вече 6 години. Аз за първи път бях пред вашата комисия – през февруари 2012 година от тогава няколко пъти съм говорил пред вас и мога да кажа, винаги съм бил подкрепен от Европейския парламент. Винаги сме имали подкрепата като научно-изследователски съвет. И така, в края на мандата за мен е много важно отново да говоря през, пред вас, да очертая перспективите, на съвета през 2007 година нашия председател изнесе реч в Берлин в присъствието на канцлерката Ангела Меркел. Вече повече от 10 години Национално научно-изследователския съвет се развива и отговаря на предизвикателствата на обществото. Ние действаме в традиции, които не са избор, те се налагат от развитието на света. И ние трябва да осигурим висококачествена наука в този контекст. През 2007 година от тогава има развитие, които не са положителни, за съжаление. В сравнение с други части на света, обаче, Европа е по-богата и то не вследствие на природните ресурси или населението, а по-скоро на традициите, които имаме още от просвещението и нашия капацитет да използваме нашите знания и да предоставяме много услуги на гражданите. Ние може да разделим безполезното от полезното знание. Имаме иновативна стратегия за бъдещето. Важно е да имаме дългосрочни инвестиции в науката и изследванията, да стъпим на резултатите от миналото. Не бива да се съсредоточаваме върху краткосрочните резултати, защото това ще постави науката под риск. Например, изкуственият разум – Правителствата се опитват да инвестират тук, но в крайна сметка всичко започна с една мечта. През 70-те и 80-те години тогава започнаха първоначалните инвестиции. Тогава малко изследователи започнаха работа в тази област и следваха основните принципи. Едва обаче 30-40 години по-късно тяхната работа ражда резултати и повлиява цялото общество. Напредъка в технологията е много важно, важен – Важен е и за формулиране на политиките в тези области. Но мащабът на предизвикателствата е огромен. Трябва да си спомним, че учените трябваше да положат много усилия, за да разберат какво се случва. Оценката на промените беше трудна в областта на климатичните промени, например. Трябваше да се съберат много данни от целия свет, свят и за да разберем, че нещата не могат да продължат както до сега. Не може прогресът да бъде спиран. Затова трябва да подкрепим творческите умове, в тяхната работа. Нашият съвет е доказал, че ние сме инструмент за най-напредничеви, най-прогресивни изследвания. Това е отразено и в доклада ни от 2017 година. Европейският национ... научно-изследователски съвет е признат като много висококачествена научна структура от Европейската комисия и други институции. Ние предлагаме високо ниво на професионализъм и предлагаме висококачествени услуги за научната общност. ЕНС е доказал че може да привлича учени, които да определят своя собствен научен път, без да им, нака... без да им налага определени критерии. Много от нашите учени са получили престижни награди, много от тях са създали свои собствени екипи в последствие. Ето защо много от тях казват, че НС е променил техния живот. Ние разполагаме с 70 000 сътрудника. Много от нашите учени са получили Нобелови награди. Последващата оценка е много положителна. Е, това е едно от доказателствата за нашата дейност. Нашите публикации се нареждат в първия процент на престижни публикации. Няколко примера. Имаме обяснение за такива такива на такъв напредък в науката, като а, създаване на нови материали, като графин. Имаме изследвания в областта на компютрите и разбирането на човешките емоции, на анализ на черните дубки. Между нашите учени има носители на Нобелови награди. Имаме изследвания за поемането на кислород от клетките. Резултати от това изследване могат да се използват в третиране на много болести. Това е само един от примерите на, нашата, на дейността на нашите учени. Нашият съвет въведе една схема за приближаване на учените към пазара от 2019 година. Работим с повече от 100 компании. От моя страна мога да кажа, че аз също се опитах във водещата си позиция да дам принос, приноса си за развитието на съвета. През 2014 година моят приоритет беше да поддържам курса на съвета, но този курс не се разбира от само себе си. Нашата цел е от многото проекти, които при, е, получаваме от около 70 хиляди, да изберем най-добрите около 6 хиляди. precious time. sorry. When I look, took office in 2014, I, there were three issues on which I, felt we could make some improvement. Firstly, on gender balance. Има някои основни теми, например равнопоставеността на половете в нашата дейност, които се опитваме да вземем предвид имаме план за равнопоставеност между половете, т.е. между учените, които, с които избираме да работим. На следващо място се опитваме да създадем равнопоставеност между регионите. От няколко години имаме една схема за равнопоставеност между регионите. Аз посещавам много страни, говоря с държавни служители и учени. Посетил съм България, Унгария, Харватия и много други страни. Зная обаче, че много, че има много какво да направим. Посетил съм Малта, Румъния, Сърбия за първи път. Зная, че за учените научно-изследователския съвет е много важен и упражнява силна привлекателна стойност. Ние имаме проекти, които се простират от Индия до Сингапур. Ние работим в пълна прозрачност и модернизираме нашите процедури. Но има един дефицит който трябва да спомена. От началото на Хоризонт 2020 всяка година между 350 и 600 проекта не могат да бъдат подкрепени е, поради липса на финансиране. Ние може да подкрепим само 20% от предложенията, които получаваме. Това е мащабът, в който работим. В заключение искам да благодаря отново за възможността да ви разкажа за това къде се намираме сега. Моят мандат приключва, моят колега, който ще ме замести, ще започне работа от 2020 година. Има много какво да се направи, ситуацията е трудна, нашите амбиции са високи. Управляваме един бюджет в размер на 20 милиарда евро горе-долу. Ние сме задължени да имаме високи амбиции, тъй като това очакват нашите граждани. Ние отстояваме интересите на европейските учени и нашата цел е да опосредстваме едно устойчиво бъдеще за Европа. Благодаря. А сега госпожа Антия, им, Антия Боциус има думата. Should, uh, should... Има ли начин да управлявам слайдовете? Благодаря ви много. Много се радвам, че имам възможност да използвам примера от собствената си научна дейност, за да демонстрирам как изследванията насърчаване на европейско равнище е, постигат резултати. Аз получих грант за е, изследване на следния въпрос. Кои са най-неизследваните бактерии в световните океани? Чудите се е, е, кой иска да знае нещо такова или пък изобщо защо не го знаем. Ами исках да получа тази информация, защото е, има 70% океани на планетата, обаче все още не познаваме добре микро организмите. В Арктика през 2012 година през лятото имах възможност да изследвам дълбоководни бактерии, в онази част на Арктическия океан, която обикновено е покрита от ледената полярна шапка. Тази година имаше необичайно отдръпване на ледовете и имахме възможност да изследваме тези бактерии. И ще говоря не толкова за постигнатото, колкото за бъдещите изследвания. Ще говоря за възможностите за изследвания на европейско равнище. По-настояще им има една мисия, мисия Мозайка, е, европейска и международна. В началото на тази година тази мисия беше оценена като, може би, най- важната стъпка напред в науката за цялата 2019 година. За какво става дума? Ами помислете си. А, Северния полюс и европейската връзка с Северния полюс. А, времето, климата. А, също Арктика е бъдещ регион на транспорт, на промени, на работни места, защото климатът се променя работим с а, а, ледоразбивача Полар Штерн и си сътрудничим и с други ледоразбивачи, за да изследваме промените в арктическата зима и да предвидим как това ще се отрази на арктическото лято. Този тип изследвания до сега не са правени. Тук ще видите изследователи от различен происход, на различна възраст, които обединяват уменията си, за да анализират ам, ледовете. Виждате, тъмно е. Няма слънце и има доста сложни логистични трудности трябва да направим всичко възможно, най-малкото всички да се върнат от дома си живи. но този тип научни изследвания могат да предоставят данни, които ще са от огромно значение за следващите поколения. Затова се гордея, че моя институт и хората от много държави работят заедно по тази огромна изследователска мисия. Целта е да се разбере как полярния регион е, въздейства върху присъствието на хората на планетата Земя. Ледоразбивачът в момента е замразен сред ледовете, след това ще започне да се на, мести заедно с айсбергите. Ще има посещения с самолет и, и, и така ще бъдат придвижвани допълнителни научни изследователи и близо 600 изследователи ще могат да посетят мястото да изследват всички научни измерения. Това е напълно международна мисия и нямаше да е възможно, ако много европейски страни не участваха с а, ледоразбивачите си. И всъщност има мрежа ледоразбивачи, която ни помага да реагираме бързо на всякакви логистични затруднения при изучаването на полярния регион. Не са лесни тези мисии а, в полярните региони, но са от огромно значение за бъдещето ни. Виждате младите лица на учените от Европа и от много други страни. Те може да са докторанти или, завършили докторантура, може да използват различни грантове. Целта е да съберат възможно най-много данни по един изключително висококачествен начин и през септември 2019 година имах възможност да разговарям с всички тях, когато започна мисията. Ето къде се намира корабът в момента и виждате лицата на щастливите учени. Не виждате точно, защото е много лед и студ, но е очевидно колко е важно сътрудничеството. Може да сме от навсякъде, но когато сме в полярната зима, всички изглеждаме еднакво и участваме в една и съща изследователска мисия. Арктическия регион е нова област. Той не е просто област, предизвикваща любопитство. Той е в област, която трябва да надхвърли политическите обсъждания и да се вземе предвид, че в арктическия регион живеят 4 милиона души и ще се занимаем с събиране на информация, която да помогне за, и за техния живот през цялата тази година. Имаме различни представители и на медиите, които документират мисията, за да се знае, да знаят бъдещите поколения как е направено всичко това. Този тип наука, а, която има за цел да разшири границите на познанието, е в нашата ДНК. А, има история на полярни изследователи в мрежа, в, е, е, в Европа, в мрежата от европейски страни, от години и години назад. Фритюф Нансен беше първи сериозен изследовател и неговата цел беше да се калибрират термоментите, защото след много години хората ще искат да знаят точно колко е студено. Арктика. А сега по един метафоричен начин правим точно същото. Хората искат да знаят колко ще се затопли арктическия регион, защото той ще се отрази а, сериозно на цялата Земя. И част от въпросите, които разглеждаме, са от огромно значение за устойчивото бъдеще на планетата, за бъдещето ни а, като хора, живещи на Земята трябва да се събере тази информация и да се предостави на всички, които са в позиция да вземат решение. И трябва да се договори мораториум за риболова в централната част на Арктическия океан. Има и ем, заплахи, при които нямаме представа как ще се справим с тях – е, например, огромните загуби на пермафроста. Да не говорим за замърсяването, включително и с пластмаса. Всички тези елементи трябва да бъдат разгледани и учените казват, нямаме време, трябва да действаме максимално бързо, защото ситуацията е спешна. Ето три слайда, които показват нашите резултати. Събираме информация и подобряваме бъдещите модели за това как полярните системи подобряват бъдещето ни. Целта е да се финансира мисията от следващата програма и да се сондират най-старите ледове на Арктика, за да се изследва въздействието им върху вариациите на въглероден двуокис. Виждате 400 е, ppm е въглероден двуокис. Е, такава концентрация в атмосферата не е имало е, никога. Ако се върнем назад в миналото, ще видите линията, жълтата линия на температурата, която е била средната по време на еволюцията на човека на Земята. След това ще видите как са се развили нещата и в миналото. И е важно, че за да намерим да, такава друга ситуация с 400 ppm, трябва да се върнем преди 3 милиона години, когато а, ситуацията на земята е била много по-различна. И така, това беше едно кратко, една кратка разходка сред моята е, научна дейност. Е, това са данни за въздействието на човека върху температурата и решенията, които трябва да се вземат в областта на енергетиката. Науката трябва да води пътя напред. Трябва да мислим за науката, защото от нея зависи развитието ни в Европа. Благодаря за вниманието. Ето снимка на Пола Штерн в полярната нощ, замръзнал след поля... сред полярните ледове. Благодаря ви много за тези уводни думи. Сега ще съберем първия кръг коментари и въпроси от координаторите. Госпожо Карвалю, мога ли да ви дам думата? Благодаря. Благодаря ви много, че сте тук. Е, професор на е, високо цени вашата работа в Европейския съвет за научни изследвания, най-успешната и е, една от най-успешните истории, които можем да разкажем на хората, когато водим кампаниите си за Европейския съюз. Отлични резултати, добри, Нобелови награди от отлични познания и резултати на публикациите. Така че трябва да сме горди. Също времено преминаваме към крат, крайната фаза на Хоризонт Европа и трябва да, да търсим неща, които можем да подобрим. Бих искал да ви попитам какво мислите по два въпроса. Първо, резултатите, които възникват от дейността на Европейския съвет за научни изследвания, могат да бъдат по-добре координирани в хоризонт на бъдещите мисии, информационните е, е, комуникационни технологии. Много често работите по много важни въпроси, като промените в климата – Имате и проекти по други части на Хоризонт 2020 година, които не използват познанията на натрупани в Европейския център за научни изследвания. Тоест пряка връзка няма между тези проекти и Европейския център за научни изследвания, а това е нещо, за което се борим от много време. Трябва да продължаваме да се борим на Европейски център за научни изследвания би бил е, много добър начин е, да се е, прехвърли информации към други изследвания. Отлични резултати се постигат по въглеродния и са пък други изследвания са насочени в по-голяма степен към приложните науки, към приложението на технологиите. Даже според мен прекалено много без да използват научните изследвания, които биха могли да предоставят основата за научна дейност, особено а, натрупаните в Европейския съвет за научни изследвания. След това говорихте за успеха на научните изследвания, дадохте ни конкретни проценти. А, казахте какъв е процента на предложенията за изследвания, които получават финансиране. Казахте, че няма достатъчно средства. Ясно е, че ние ще направим всичко възможно да се увеличи бюджета, но дори в най-добрите ситуации, в най-добрите сценарии при Хоризонт Европа няма да могат да бъдат финансирани всички от, отлични предложения които получават отличната оценка на Европейския център за научни изследвания. От много години се боря за това. Писах доклад по темата още когато бях в Европейската комисия. Направих това предложение и мисля, че трябва да започнете и вие да действате, да настоявате за сътрудничество с други източници на финансиране. Държави, членки чрез публичните средства, регионални фондове, частни фундации – така че да може да се финансира част от тези отлични научни изследвания и от други източници. Защото е много трудно а, да се подготви една, една кандидатура на проект а, за пред а, Центъра за научни изследвания. И ако тази кандидатура е постигнала висока оценка, а, би трябвало да положим повече усилия да финансираме тези най-добри научни изследователи, които са изготвили този тип кандидатура. И има и още един плюс. Това е отличен прагматичен начин за изграждане на добре функциониращо европейско пространство на научните изследвания. Пожелавам успех на вас и на вашия наследник на този пост. Благодаря, господин Дан Ника, след на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин Бургиньон. Благодаря му за многото работа, която е свършил. Той се е сблъскал с много предизвикателство. Беше много приятно, че ни посети в Румъния много му благодаря за подкрепата при изготвянето на доклада за Хоризонт Европа. Знам, че има много предизвикателства, много неща, които сигурно са можели да бъдат направени по-добре. И се надяваме, че корекциите, които въведохме към Хоризонт Европа, действително ще бъдат въведени, за да има по-добре приложение на правилата за финансирането за да се приложи критерия за отличните научни постижения, който е много важен. Имам обаче един проблем. Не разполагаме с много средства, ще трябва да преминем през преговорите за многогодишната финансова рамка и ще трябва да видим след това какви средства остават и да видим на нивото на Европейския е, център за е, съвет за научни изследвания как ще могат да се разпределят тези средства, имате много амбиции, искате да финансирате много проекти, но ще трябва да се стигне до намаления по много от проектите. Много от проектите в държавите членки може да не успеят да получат съответното финансиране. Въпреки, че е интересно да се видят всички тези проекти от целия свят, но въпросът е, че имаме нужда от средства. Има и някои много добри постижения, които не са цитирани тук. Увеличени са влаганите средства, но за съжаление връзките с обществеността на Европейския център за научни изследвания не са достатъчно разработени и за да се разпространява информация за всички тези успехи. Е, нещо, което ме кара да съжалявам. Има голяма разлика е, от 13-те нови държави членки е, присъстват много по-малко представители в обсъжданията в Центъра за научни изследвания. отличните научни постижения са основен критерий и трябва да се насочат към тях средствата. Благодаря ви много за всичко, което направихте, господин професор. Благодаря ви. Госпожа Кабаево, обнови Европа. Вие говорихте за изследователи на високо равнище, които биват финансирани с европейски средства. И това е пример за успех. НСЕ е самостоятелна независима организация с собствена стратегия, собствени средства за комуникация, собствена работна програма. Когато говорим за иновации в Европа, забравяме, че европейското финансиране представлява малка част от цялостната научно-изследователска област и изследвания в Европа. Така че европейското финансиране възлиза на 8 до 9% от общото финансиране на всички тези изследвания в Европа. За това амбициозните инвестиции на национално ниво ще бъдат много важни. Така че въпросът ми е до каква степен вие можете да а, а, споделяте, да мотивирате а, научните е, правителствата е, е, на държавите членки да ви подпомагат? Какво може да се направи повече в тази посока? Вие много говорихте през последните години, че са проведени многобройни мисии и експедиции. и как техните резултати се прилагат на практика. И сега въпрос към господин Бургиньон. Ако вие решите да направите една единствена промяна при предоставяне на стипендиите за изследователи, какво бихте направили? Госпожа Дауринг от Зелените. Благодаря ви. Благодаря на нашите двама гости. Благодаря за вашите интересни презентации. Ще започна с професор Боециус. Аз съм наистина впечатлена от вашия опит като изследовател и информацията, която ни предоставихте, свързана с всички изследвания за климата. Так... И... Въпросът ми е към двама ви. За нас е много важно да постигнем границата от 35%. Които, средствата, които да бъдат заделени за изследвания за климата. Това е нашата цел. И вие, вашият център, който е независим, Можете ли с вашата работа да подпомогнете постигането на тази цел от 35%? Едно от вашите постижения е, например, да включвате все повече и повече жени във вашата работа и за бъдеще как смятате всички инвестиции за климата да бъдат конкретно а, реализирани във вашия а, център? Какви конкретни мерки а, ще предложите, за да се осъществяват повече, да се повече изследователска дейност в областта на климата? И какви критерии за селекция на проекти ще прилагате? Имаме и други членове, така че моля ви имайте предвид да се изказвате кратко. Господин Тушановски, и с вас приключваме координаторите. Благодаря ви, благодаря господин Боргиньон за вашата толкова активна дейност през целия ви мандат. Вие посещавахте а, е, държавите членки. А, е, посещавали сте обаче новите държави, така наречените нови държави членки, така че действително вашата дейност да бъде балансирана в целия Европейски съюз. Много често се говори за различията между държавите членки по отношение на това как те разходват средствата по Хоризонт, програма Хоризонт 2020 година. Някои страни не управляват добре тези средства. Не, е то, не е толкова поради факта, че не разполагат с кадри, а по исторически причини. Така че какви биха били вашите препоръки към вашия наследник – за да се справи с тези, преодолее тези различия, за да може всички държави членки да се възползват максимално от техническия, финансов и кадрови потенциал, което да бъде в полза за развитието на науката и научно-изследователската дейност във всички държави членки, особено от тези, които не се справят все още толкова добре индивидуално. Така че въпросът ми е именно как можете да преодолеете тези различия между старите и новите държавите членки. Благодаря господин Тушеновски. Последният ко координатор е госпожа Ферейра от ГУЕ. Благодаря ви. искам да благодаря на нашите гости. Вашата дейност е изключително важна за гражданите. ЕНС би следвало да получава повече финансиране, тъй като вашият принос е не само в научно отношение, но и в социално отношение, което означава, че ние бихме се стремили и постигнали едно по-приобщаващо общество. тази връзка ми позволете няколко въпроса. НС е предвидил критерии за селекцията на стипендии, т.е. 409 проекта са финансирани за 2019 година, най-много за Германия, 18% за Франция, 16% Нидерландия, 13% Португалия, моята родина в португалски проекти са финансирани само два. Тази тенденция се обяснява отчасти и с научния капацитет, т.е. има страни, които обективно разполагат с по-малък капацитет. На какво се дължи всъщност тази разлика, че от по-големите страни се кандидатстват, внасят повече проекти или има някакви други причини? Между впрочем, в Европейския съюз е прията и харта за правата на учени и изследователи, т.е да не се финансират ам, нископлатени позиции. Вие имате ли това предвид, когато одобрявате проектите? Защото бъдещето на, на учените е свързано и с а, стабилни а, трудови правоотношения. Е, НСЕ е, взема ли предвид предварителната оценка на проектите, които а, а, работят в военната област? Дали финансирате такива проекти? Благодаря ви. А сега имаме заявка за петима депутати, които желаят да се изкажат. Господин Елас, имате думата. Благодаря. Е НП ще подкрепи с всички средства независимостта на НСЕ. Тъй като тук става въпрос за отлични постижения, партньорски проверки и държавите членки трябва да, са, убеде, да са наясно, че всъщност не може да има свобода на движението на учените по селективни причини, по избор. Може просто да се каже 35% ще бъдат заделени за климатични изменения, географски баланс, баланс между половете и така нататък. Не. Всичко, за което трябва, основната цел на НСЕ трябва да бъде отлични научни постижения. Това е основната цел. НП ще направи всичко възможно да се запази независимостта на центъра. без значение комисията какво възнамерява да направи. Ние обаче не сме съгласни. Да, всички тези аспекти са важни. Географски баланс, баланс между мъже и жени и така нататък. Но основното нещо това е независимостта на дейността на вашия център. Това е значимостта на цялостното измерение на вашия център. Това е независим орган, който се базира на партньорски проверки. Дори и в времена на криза, на амбиция, на въпроси и така нататък. Да, всички тези въпроси са основателни, но това не би следвало да ограничава свободата на работа на центъра. И въпросът ни ми е по-скоро към вашето бъдещо. Да, естествено, че то зависи от бюджета. Съвета, разбира се, ще приеме обща позиция по време на финландското председателство, но се говори за 13-12 милиарда съкръщения от бюджета. Естествено, че вие трябва да лобирате пред европейските институции като всички останали, но не бива да бъдете ощетени от тези 12 милиарда, по- милиарда по-малко. Какво трябва да направите, за да убедите държавите членки, че ако те съкратят програмата с 12 милиарда, това всъщност е в разраз с а, амбициите на Европейския съюз. Благодаря, господин а, Йела. Благодаря ви. И аз искам като колегите благодаря за работата на НСЕ до момента и постигнатите отлични постижения. в моята собствена страна, между впрочем, има все повече. Е, вашата работа е видима и чута и съответно хората знаят какво вършите. Ние ще защитаваме програма Хоризонт и цялостния бюджет – И вие съответно трябва много добре да покажете вашите резултати извън научната общност. И то ежегодно, за да можем да продължим да ви подкрепяме и за напред. За съжаление, ние наблюдаваме това противоречие между институциите, съвета и нашата позиция. Новият стълб няма да може да работи по-добре с по-малко средства. Но ние бихме желали взаимодействията с вас да бъдат по-активни Естествено, че вие ще запазите вашата независимост и, и в същевременно може да изграждате синергия с други институции. И обратно. Естествено, че има трудни моменти във всеки един бюджетен период. Ние чухме кои са вашите приоритети и смятам, че може да се намери начин, както и други колеги е, смятат, обществото, ние да се възползваме още повече от е, вашите резултати, от вашите постижения – Това, е, зависи, това въжи и за а, младите учени. Те би следвало да бъдат изцяло интегрирани в европейската научна общност. Всички желаем да се облагодетелстваме от научните постижения в Европа. Господин Пекаринен. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от господин Ерас. Отлични постижения. Това би следвало да е най-важният критерий при подбора на проекти, когато говорим за иновации и когато говорим за НСМ. Искам да поздравя двамата представители днес от НСМ. Естествено, че вие може да предоставите и някои стимули на държавите членки. Защо? Защото държавите членки също трябва да инвестират повече и повече а, в областта на научно-развойната дейност. Към момента са приети 3% за всяка държава членка и това не е достатъчно. Нуждаем се от повече инвестиции е, на ниво държави членки в научно-развойната дейност. И сега въпросите ми. Вие е, от, отговаряте за Европейския научно-изследователски е, център. Как според вас цялата тази верига научно-изследователска дейност, цялото това натрупано познание може да бъде благотворно за иновациите – да бъде внедрено в производството всички тези иновации. Както, например, ние това правим в Финландия. За разлика от Южна Корея и други страни, например, ние изоставаме. Какво вие смятате? Благодаря, господин Прекаринен от Социалисти и Демократи, госпожа Муниас. Благодаря ви Добре дошли на нашите кандидати. Поздравления за успехите ви. И аз съм убедена, че вашата дейност подобрява националната научна структура в много страни. Не само в Испания. В Испания поне ние виждаме положителното въздействие от вашата работа. И разбира се, благодарение на свободата и независимостта, вие имате възможност да проявите тези отлични постижения. И напълно съм съгласна, че научните критерии са най-важните, разбира се. Естествено, че това е възможност да говорим и за по-голяма представителност на жени. И дали това ще бъде вашата размен на монета и как вие се справяте с натиска, именно споделянето на фондовете с други критерии. И когато говорим за това вие да се разтворите повече към обществото, към държавите членки, което може би ще рече да загубите участие и малко независимост. Не знам как вие гледате на тези въпроси. Госпожа Кайл. Благодаря. Зная колко активни бяхте по различни поводи и колко е важен този проект за Европа. Зная, че е много важно да сме конкурентоспособни, например, е, спрямо Китай – Apple знае, че е важно да няма припокриващи се дейности и да се използват най-добре ресурсите. Вие се опитвате да представите всички достижения на съвета, но може би трябва и да помислим за подобряване на трансграничното сътрудничество. Така държавите членки ще могат да се чувстват по-ангажирани. Отлични проекти, това е едно на ръка, но повече мотивация за университетите и учените, това е другото. Значи трансграничното сътрудничество беше една идея и на второ място как може да създадете едно задължение на хората, които са получили подкрепа за своите изследвания, как може да им дадете стимул да върнат това, което са получили на обществото. И как тези резултати, резултатите от тези изследвания може да се използват благотворност за обществото. Thank you, Ms. Kylie. And then the final speaker, Ms. Solis Perez. Please. Госпожа Солис Перес. Благодаря. Как може според вас да се поощрят иновациите? така че проектите, които се финансират, да стигнат до обществото. Тук има инструментът Proof of Concept. Той функционира доста добре, но вие какво смятате? Мислите ли, че трябва да се отделят повече средства за този инструмент Proof of, Concept, за да могат базисните изследвания да бъдат финансирани. Те в момента не са. Освен това, има две скорости за развитието на науката в Европа. Какво може да се направи, за да се преодолее това несъответствие? Господин Бургиньон има думата за отговор. Да, ще дам и възможност на Антия да отговори. Имаше различни въпроси, но те се обединяваха около няколко общи пункта. Например, въпросът на госпожа Кавайо и на други колеги. Наистина ние направихме заявление за следващата работна програма за жизнеспособност способност, устойчивост на НС. Хората, нашия персонал могат най-добре да организират своите резултати и да ги анализират. В момента ние сме изпълнителна агенция и не сме част от мисия, но ако може да представим едно глобално гледище на резултатите, ще ни, това ще ни даде добавена стойност. Съветът не изготвя политика, комисията го прави, но но ние с нашите резултати бихме могли да спомогнем за съставянето на политики. Това е първия коментар. И ако погледнете текстът на регламента Хоризонт 2020, това е възможно. И е правилното нещо, което трябва да се направи. На следващо място, ние може да комбинираме нашите дейности с дейностите на други институции, покрити от Хоризонт Европа. Ние поканихме членовете на, вис... на групата на високо равнище да представят своите дейности и да помислим какви мостове може да построим заедно. Имахме дискусия с господин Мало, който отговаря за подготовката на групата на АЕСИ. Аз няма да бъда на предстоящите дискусии, тъй като моят мандат приключва, но такива дискусии между нашия съвет и групата на високо равнище ще се състоят. Идентифицирахме възможността за сътрудничество Proof of Concept номер 2 ЕИСИ ще ръководи работата по тази инициатива и може би може да се очаква по-високо ниво на финансиране. И това ще е отговорност на EIC, тъй като ние не се движим в областта на получаване на заеми и финансиране. Ние имахме много добри проекти, отличени с медал за мрежова стабилност и идеята е тези учени, които биват отличени, да са част от една по-обща система. Те не бива да остават изолирани. Това би било жалко. В този смисъл това би било наистина един начин, по който ЕНС може да допринесе за развитието на обществото. Водещата сила трябва да идва отдолу нагоре. По отношение на публичността, въпрос от господин Нико. Аз съм малко изненада. Ние направихме големи усилия да направим е НС по-видим Имахме инициатива чрез СТОА. Имахме две инициативи в сътрудничество с парламента. Ние с удоволствие участвахме в тези инициативи. За нас това беше чест. Имаше различни хора, които участваха, включително и наградени учени. Един, едно от събитията бе оповестяването на образа на черната дупка от страна на комисията. Това беше много голяма подкрепа за самите учени – Освен това имахме съвместна инициатива между учените и хора, които създават комикси. И художниците и учените продължават да работят заедно. Това са комикси, които се публикуват в интернет за популяризиране на научните резултати. Така че това е една инициатива, която вероятно моят наследник ще продължи. Сега за съвместното сътрудничество с страните. Аз много се ангажирах с това сътрудничество. Структурите са различни в различните страни, но аз се застъпвах главно за местно сътрудничество. Понякога има частно финансиране, понякога национално. Но аз се опитвах да дам на отделни учени възможността да бъдат подкрепени или от национална програма, или от по други начини. Така че тук може да имаме по-добро сътрудничество с структурните фондове before, partly because the definition of the use of succession uh, of uh, structural funds. Дефиницията на структурните фондове е много ясна и отношението не е много ясно как да става директното подпомагане, директното финансиране на проекти, свързани с НСЕ. Аз разбирам, има различни ситуации в различните страни. В някои подкрепата за научни изследвания е 3%, над 3%. И има други страни, в които подкрепата е под 2%. И тези страни не би трябвало да бъдат наказвани два пъти. Не би трябвало да им се отказва подкрепа от наша страна в такъв смисъл, но те трябва да отговарят на условията за конкурсите и за участие. За съжаление, ако се променят правилата, и единствения критерий, ако остане научното качество, това просто ще унищожи НС. Ние няма да може в такъв случай да привличаме най-добри, най-добрите учени за нашата работа. Господин Нико, напусна, но аз имам връзки с Румъния. В Румъния има чудесни математици, аз самият съм математик, но трябва да има правилните структури, които да подкрепят хората и които да ги стимулират да изготвят добри и допустими проекти. Аз работех и в НС, изготвила съм научни съобщения от името на НС. Зная, че има много голяма дискусия за подкрепата. цялото знание, което ние акумулираме в НСС, се влива в научното знание, което е отворено и може да бъде достигнато от всеки го. Всички лауреати на НСЕ са окоръжавани да споделят своите идеи и своя опит от НСЕ. Това са главно докторанти, които в последствие съставят свой екип, така че знанието се разпространява. Какво бих променила, ако можех? Е, човек, когато е в комисия, вижда голямото разнообразие от предложения, сивита и вие виждате, че няма достатъчно пари да се подкрепят всички проекти. И това е много тъжно. Би било хубаво да не трябва да отказваме да връщаме толкова чудесни идеи. Това бих променила. Разбирам, че не всички страни имат еднакви шансове и ако И ако не се инвестира в науката, ако се намали бюджета, то тогава ще се избират онези учени, които имат най-добрите условия за да работят и това ще е едностранчиво. Други страни правят огромни инвестиции. В Германия – се задава въпроса за отношенията с Китай. В Китай има една програма, която привлича хора, които се връщат от Европа, дават им се пари и свобода за изследване. Така че виждаме какво правят други страни. И това е нещо, което според мен – е много важно за нас, а именно да се финансират иновациите. Знаем от историята на науката, че иновациите са нещо, което се случва непланирано. Нашите лауреати са търсени от компании, от политици, от институции, различни форуми. Те са търсени за съвети и като консултанти. Благодаря. Последни забележки. Искам да кажа нещо за броя на страните, които въведоха реформи в своите научни системи. Най-напред Полша. Полша създаде една агенция и един университет, които им дават възможност за развитие на наука на високо равнище. И на второ място да се върна на въпроса за задълженията и амбициите и разпределението на ресурсите за климатичните промени, например – това, което ме безпокои, са ресурсите. Финансовите ресурси. Вие трябва да обедините тези усилия с оценката на качеството. Има проекти, които биха променили ландшафта – коренно. Въпреки, че финансирането, което тези проекти изискват, не е огромно. В други случаи промяната не е непосредствена, но е дългосрочна. И тук има две измерения за мен. А, измерения за мен. Обема на ресурсите на първо място и на второ място перспективата на предложението. До каква степен едно научно предложение ще промени цялостната перспектива. Понякога тези перспективи се губят от поглед. Например, не бе разбирана важността на топенето на полярната шапка. Разбирането именно е важно, за да се направи правилната оценка. Така че критерият не би трябвало да бъде единствено обема средства, който ще се отдели за даден про- про- проект, а и неговото научно качество и последствия трябва да бъдат взети предвид. Председателят, благодаря. С това закривам сутрешното заседание. Ще продължим в 2.30.